четвърта точка положението в Тайланд. Господин Чернешки има думата. Благодаря ви, господин председател, уважаеми дами и господа. Тайланд е добре позната страна на европейците – най-вече защото много ни харесва като място за вакансия. Тайланд със сигурност е туристическата дестинация за мнозина европейски граждани. Но в някои други отношения Тайланд съвсем не е толкова привлекателен, защото първо имаше протести на опозицията, след това, както знаете, беше въведено извънредно положение. Тайланд, който някога беше един от големите източноазиатски тигри, се промени би трябвало Европейският парламент наистина да призове за възстановяване на демокрацията там, защото страната го заслужава. Според моята група ние трябва не само да наблюдаваме внимателно какво се случва в Тайланд, но и да посочим, че економическото ни сътрудничество ще зависи от зачитането на правата на човека там. Благодаря ви, госпожа Викстрем. Господин председател, тайландците всъщност имат връзки с европейците, с шведите. Това е собствената ми страна и затова я познавам добре. За много шведи Тайланд е мястото, където си купуват второ жилище. Но е ясно, че в Тайланд има много закритикуване е, зачитането на правата, спазването на свободите там. Е, това са много проблематични теми докато народа на Тайланд заслужава да може да се избере своите политически представители, да живее при условията на демокрация. Призовавам тайландските власти веднага да пристъпят към стъпки, така че да се гарантират правата на човека и отново да се въведе демокрацията. Е, Корао, uh, минут. Господин Корао, за една минута. Благодаря, господин председател. Споделям това, което каза господин Чернецки. Когато говорим за Тайланд, веднага си представяме прекрасно туристическа дестинация за европейските граждани. Куцина обаче знаят каква е политическата ситуация в страната. След преврата има ескалация на репресиите и насилието. Ситуация, в която всеки, който се противопостави срещу военния режим, бива подложен на наказания. Вярно е, че ние сме в състояние като Европейски съюз да окажем натиск върху военната хунта, за да се възстанови процес на демократизация на страната. Ето, това е към което трябва да се стремим да използваме економическите и дипломатическите си възможности. Благодаря. Благодаря, господин Панцери. Има думата. Благодаря. Тайланд от доста години преминава през сериозна политическа и институционална криза, страна в която правата на човека не се спазват напълно. Тази фаза трябва, на тази фаза трябва да се сложи край. Ще подчертая два въпроса. Има нужда от нова демократична конституция и да се определи дата за изборите. Да се спази тази дата, за да се осигури преход от хунтата към демократично управление. Второ, да се постави в центъра на вниманието с правата на човека и правата на работещите. О, не определя условията на труд на рибарите като а, форма на съвременно робство, както и на служителите в фабрика за преработка на плодове. Тези, ситуацията в Тайланд няма да се подобри, ако проблемите не бъдат решени. Благодаря ви. Сега давам думата на госпожа Лохбилер за минута и половина. Тайланд е важен партньор на Европейския съюз и от политическа, и от економическа гледна точка. За това е важно Европейският съюз да следи отблизо случващото се в Тайланд като партньор. Ние не трябва да затваряме очи и трябва да даваме гласност на потъпкването на правата на човека в страната. Трябва също така да насърчаваме, връщането на гражданско правителство, свобода на независимост на съдебната система, свобода на събрание, свобода на изказване. Трябва да се престане с преследването на лица, които се противопоставят на военната хунта между май 2014 година и август 2015 е, повече от 2000 души бяха задържани неправомерно. Също, също, същевременно е, не можем да, да подминем и случващото се в отрасъл рибарство. Там много от рибарите и работещите в отрасъла работят при робски условия, без възможност да напускат корабите, понякога в продължение на години. Най-често става дума за мигранти от Миянмар и от съседните страни, така че трябва да се вземат мерки това да прекрати незабавно. Господин Ленерс има думата. Скъпи колеги, този дебат и тази рез, резолюция са израз на нашата загриженост и приятелство с Тайланд. А Тайланд трябва колкото се може по-бързо да се върне към принципите на демократично общество и на гражданско цивилно правителство, което да бъде ам, избрано от народа и като същевременно се приеме и новата конституция, в която да бъдат залегнали основните права. Защото ако в бъдеще тази конституция се е, изработи и се приеме, то това трябва да стане чрез един инклюзивен е, процес, в който да участват също същевременно. Е, С загриженост отбелязваме, че продължават насилието и мерките срещу и потъпкането на правата госпожа Гонзалес. Европейският парламент не може да позволява систематично да се потъпкват човешките права в Тайландия. Освен това, е ясно, че е застрашен живота на хората. Това е и демократическо предизвикателство за региона. Да не говорим за условията за труд в Тайландия, особено когато тези работници са мигранти. Има много злоупотреби. Не е достатъчно комисията временно да преустанови договарянето на търговско споразумение с Тайланд. Трябва да се вземат и други решения. Необходимо е веднага да се прекрати системата за общи преференции с Тайланд, докато не започнат да се зачитат правата на човека. Не бива да се допускат и уражени доставки за страна, която погазва тези права. Искаме да се върнем към едно демократично гражданско управление, като също така се пуснат на свобода и политическите затворници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 Благодаря, госпожо, госпожо председател. В Тайланд имаме от една страна военен режим, дошъл на власт със сила, иска да остане там за винаги. Освен това, социални размирици, които са резултат от нарушаването на правата и свободите, особено в областта на изразяването. Нашата роля е да кажем подкрепа за прехода на страната и да потикнем военната хунта да ускори преминаването към демократичен ред. И изборите се оказва, че ще се проведат през 2017 година. Това не е приемливо за гражданите които искат максимално бързо да има легитимно правителство. Не можем да не приветстваме издигане, създаването на нова комисия за разработване на Конституция и освобождаването на няколко журналисти. Става дума за положителни действия, но остават много, остава още много работа. Много работа, за да може Тайланд да възстанови доверието и уважението на гражданите си. Госпожа Дот за една минута. Заповядайте. Благодаря. Приветствам тази резолюция за ситуацията в Тайланд след военния преврат през 2014 година. Стотици бяха произволно задържани. Военните получиха обширни права, медиите са подложени на цензура и правата на свободите и свободата на събирането е ограничено. Особено се притеснявам за ситуацията на Анди Хол, английски правозащитник и има опасност той да бъде осъден на 7 години затвор и огромна глоба, просто защото е е, разработил доклад за е, условията на работещите в е, фирма наречена International Fruit. Той просто е имал желание да хвърли светлина върху експлоатацията. Призовавам властта да отмени всички обвинения срещу господин Хол. Госпожа Хаутала има думата. Благодаря. И аз искам да призова правителството да се откаже от преследването на гражданите. Правозащитниците трябва да имат възможността да сигнализират и разкрият нарушаване на правата на човека. Анди Хол участва за съставянето на доклад, който показва, че в страната има практики, подобни на робството. За своята работа той трябва да бъде възнаграден, а не а, заплашен с затвор. Сега върховният представител трябва да осъди съдебното преследване срещу Анди Хол и Тайланд трябва да разследва обвиненията срещу фирмата Natural Fruit. Също така Европейския съюз трябва да подкрепи Анди Хол в, процес, в съдебния процес и заедно с това трябва да се провели дали Natural Fruit продължава да внася в Европейския съюз и потребителите трябва да са наясно с происхода на стоките, които закупуват. Благодаря ви. Сега давам думата. Благодаря за това, че се вписахте във времето, което ви беше отредено, господин Шогор. azt szeretnénk hogy a katonai hatalmat szabad és demokratikus választások útján polgári kormányzás váltsa fel. Ние искаме да се нормализира политиката в Тайландия, да се върне гражданското управление и колкото се може по-скоро да се приеме новата конституция, като страната се върне към върховенството на закона. Разбира се, ние трябва да подкрепим всички тези процеси, тъй като това е част и от отношенията ни с страните от АСЕАН. Само Китай е по-голям търговски партньор. Не забравяйте и културното развитие, защото то също трябва да се впише. Необходимо е да се защитават правата на човека, правата на мълцинствата. Благодаря. Господин Вайденхолцер. Тайланд е важен партньор на Европейския съюз туристическа страна, но също така и наш стратегически партньор. За това с загриженост установяваме, че все повече и повече човешките права се потъпкват, свободите се ограничават и същевременно се ограничават или ликвидират синдикалните и граждански права на населението. Аз също съм много разтревожен за съдбата на Енди Хол. Той е символ за нас и се надявам, че Тайланд ще отегли всички обвинения срещу него. Същевременно виждаме някои малки а, белези на а, а, тунел, светлина в тунела и се надявам, че ние ще сможем да помогнем на страната да продължи напред. Господин Полчак. Разполага. Отделени с... Вивой и Цайско. Благодаря, госпожо председател. Последните събития в Тайланд не могат да бъдат квалифицирани като положителни. Същевременно трябва да отбележаме, че наистина има малко светлина в дъното на тунела. Премах... Военното положение бе отменено, но също но някои е, изваредни мерки продължават да бъдат е, е, прилагани. Повече от 300 души са били задържани по силата на закон за специално, е, специално задържане, специфично задържане същевременно човешките права продължават да бъдат потъпвани. Вероятно, от гражданските права ще се е, възвърнат с приемането на новата конституция и ние трябва да е, насърчаваме това. Благодаря ви. Képviselőnek, aki igényét jelent. Преминаваме към спонтанните изказвания. Всички, които поискаха, могат да се изкажат. Господин Тарабела. Госпожа, госпожо председател, правата на човека в Тайланд продължават да бъдат потъквани. Никой не може да се изразява свободно. Има неправомерни задържани от военния преврат на сам всички тези, които се издържат против е, властта са, са, са задържани и тези хора се вкарват в кавички в правия път. Правото на свободно изразяване вече е утопия. Бих искал да насърча правозащитниците, които се опитват да защитават основните прави на тайландските граждани. Също така госпожа Сучан, тайландски журналист, който която бе получи наградата на Франс Прес за 2015 година за работа в извънредно трудни условия. Благодаря ви. Господин Мария има думата. Κυρία Πρόεδρε, μετά το След държавния преврат през 23 май 2014 година сме свидетели на нарастващ брой арести и хвърляне в затвора на лица, които се съпротивляват срещу режима и защитават правата на човека. През август тази година хунтата гласува закон, който забранява събирания на обществени места и ако проведеш неразрешена демонстрация, могат да те хвърлят в затвора за 10 години. Не можем да затваряме очите си а, пред тази ситуация, просто защото има европейски фирми с интереси в тази страна. Трябва да положим усилия за да се възстанови демокрацията, да се проведат а, избори. Друг въпрос е правата на работниците. Ситуацията в сектора на риболова прилича по-скоро на робство. Господин Обермайер има думата. Благодаря, господин председател. Знаем, че Тайланд е страна с дружелюбни граждани, страна, която има и економически успех. Сегашната ситуация обаче не отговаря на нашите демократични очаквания. От една страна критикуваме продажбата на оръжие, критикуваме условията на труд, но ми се струва, че прилагаме е, два аршина. Мисля, че спрямо Саудитска Арабия не прилагаме подобни е, принципи. Ако погледнете участниците от различните групи, не смятам, че ние е, трябва да размахваме е, пръст. Обеден съм, че реформите ще се осъществят и през 2017 година ще има а, е, избори, както е обявено. Господин Франзулика има думата. Като се има предвид влушаването при спазването на правата на човека и на свободите на гражданите в Тайланд, е, нещата са много тревожни. Имаме цензура на медиите, произволно задържане на гражданите, преследване на опозицията. За това трябва да призовем тайландските власти да спрат да посягат на човешките права и най-вече тези свързани с мирното сдружаване. Анди Хол е защитавал правата на работниците. Сега е осъден на 7 години лишаване от свобода след всякакви повдигнати обвинения срещу него. Аз приветствам призива на резолюцията да отпаднат обвиненията срещу Анди Хол, защото той е правозащитник. Необходимо е и без друго да се подобри ситуацията на трудовите мигранти в Тайланд. Благодаря ви. Благодаря ви. Приключихме с спонтанните изказвания. Комисаря ни да изсима думата. Благодаря ви. Госпожо председател, уважаеми колеги. Няма никакво съмнение, че Тайланд е много важен за отношенията ни с страните от целия регион. Ние говорим за една древна, горда нация, която познаваме заради красотата на нейната природа, културните и достижения. Но, за съжаление, не виждаме начин да се излезе от този политически конфликт, който освен това е белязан и от насилие. Тайланд трябва да сложи край на разделението в обществото и политиката, но не виждаме да се градят мостове. Зачитането на правата на човека е особено важно, за да се намери изход от кризата. Посягането на правата на човека е посягане срещу достоинството на човека. Това пречи на постигането на благоденствие. Вместо цензура трябва да има свобода на медиите, свобода на сдружаването, справедлив процес. Не може гражданите да бъдат съдени от военни трибунали. Всичко това е особено важно, ако искаме приобщаващ мирен процес в Тайланд. Тук не бива да има никакво забавяне. Именно в този контекст ние приветстваме фокуса върху Тайланд в днешния дебат, както и призива на Европейския парламент Тайланд да се върне към демократичното управление и зачитането на правата на човека. Европейският съюз вече е направил немалко. Ние ще продължим нашата политика на ангажираност възоснова на ценностите. Това беше подход въз основа на решение от съвета от 23 юни миналата година, решение в което се призовава за възстановяване на легитимния демократичен процес, зачитането на правата на човека и основните свободи. След това решение последваха публични изявления, както и действия в името на промяната. Ние извършваме дипломатическо наблюдение, следим съдебните дела и борбата за демокрация и права на човека. Позволете ми да отбележа още един проблем, свързан с военния преврат. Виждам, че много от европарламентаристите се тревожат именно от това. Трябва да кажа, че ние разбираме проблема, ще продължим да разговаряме с тайландските партньори. Принципно те заявиха, че са готови да предприемат някои стъпки, но все още остава много работа защото условията за труд са наистина робски, а това не може да се позволи през 21 век. Европейските потребители се замислят все повече за това как се произвеждат техните стоки, каква е веригата на доставки. Всъщност, Ози ден Европейският парламент подкрепи бързата ратификация на протокола на МОД срещу принудителния труд. Надявам се Тайланд да последва този пример. И накрая Европейският съюз не е приятел само когато всичко е наред. Днешния дебат в Европейския парламент показва, че ние сме солидарни и искаме да продължим своето приятелство с народа на Тайланд. Ще продължим да работим и с тайландското правителство, за да има връщане към демократичното управление, така както е заявено в решението на съвета от месец юни 2014 година. И накрая относно правозащитника господин Анди Хол, много се радвам, че колегата повдигна този въпрос. Ще кажа, че Европейският съюз внимателно следи какво се случва с господин Хол, На 19 октомври предстои съдебен процес. Ние много внимателно ще анализираме и ще поставим своите въпроси пред съответните власти. Благодаря. Благодаря, господин Стелянидис, за това, че за вашето изказване приключихме с дебата.